Имам няколко съобщения. А, протокол от вчерашното заседание е на ваше разположение. Има ли възражение? Не виждам. Следователно е, опра... е одобрено. А, предложение по дневния процедурно предложение. Бих желал да се изкажа, защото някои неща се чуват, които не са верни. Госпожа Цимер, за да подкрепи а, е, предложението да се впише в дневния ред е, въпроса на а, омразата и а, насилието срещу бежен. А, имаше едно а, мобилизиране на а, сили в Тина. Всъщност това беше манифестация в чест на трима души, които загубиха живота си в 2016 година в Иния и това беше съобщено. Сега по дек